което предполага политика основана на доказателства, изграждане на възможност за действие, не еднократно, а постоянно да се изграждат възможности за борба, а също така да имаме академично познание, което да бъде е, гаранция за политиката, да има системно познание в европейските институции, в ръководните органи, в държавите членки и защо да има е, обединени усилия по всяка инициатива. Това е от ключово значение. Искам да се спра и на сложността на правната рамка. Не толкова да запазим сложността, да я намалим, защото сложността е свързана с разнообразието на правните стандарти, различните възрастови граници, които се прилагат и това предполага да се намали сложността. И една практическа стъпка би било да се работи към универсалното признаване на протокола е, и Международната конвенция за правата на, човек, на, на децата в е, въоръжени конфликти. И ние искаме е, всички държави членки да подпишат факултативния протокол и да намалят да намалят възрастта за доброволно е, участие. Да не е 15, а 18 години. Е, тогава ще имаме стандарт, който ще се отнася за други страни в света. Сега, когато говорим за отговора, ние искаме отговора да бъде разбираем. Ние настояваме за това. Е, ние не говорим за това пространно в е, проучването, но тук е, също, както и в доклада, искам да подчертая, че има, трябва да има стабилна рамка за изграждане на политиката. Трябва да имаме линии, които да ни насочат, стратегия за прилагане, как да се проверяват резултатите за общата сигурност и и според нас е, основното предизвикателство сега е прилагането, прилагането и прилагането. И за това тук е, ние настояваме при прилагането вниманието да се насочи не само към децата войници, но към много по-широк кръг от деца, които са засегнати от въоръжени конфликти. Освен това, ние настояваме да има академични доказателства а, е, за разоръжаване и демобилизацията и по въпроси за възстановяване възстановяване, реинтеграция и помирение, особено в областта на възстановяването. Е, тук виждаме така наречения индивидуален подход. Е, предишният подход беше изоставен. Сега се спираме на психосоциалния подход, когато имаме е, цели общности, които трябва да се възстановяват. Сега отново и отново настояваме на економическия напредък, защото не може да се говори за психическото здраве на бившите деца войници или деца, които са засегнати от военни конфликти, ако няма солидна социална и економическа основа е, за е, възстановяване на техния живот. И затова економическите програми са от ключово значение и ние трябва да е, и затова в доклада ние настояваме е, е, за економическо възстановяване и доказателствата са, че това е много важно на практика. Освен това, много е важно дългосрочния ангажимент. Ето, е, е, ние е, смятаме, че единствената стратегия е дългосрочни ангажимент, е, така че е, е, хуманитарната помощ ще предполага и помощ за развитието. Сега за по-превентивен подход засилването на системата за е, защита на децата да се предотвратява е, тяхната мобилизация като войници. Това е много важно, но и нещо много по-елементарно, е, много по-земно. И това са причините, поради които много често държавните армии мобилизират войници, защото войниците, които ги мобилизират, са много високопоставени. Те искат да имат много висок брой мобилизации мобилизирани и заради това се опитват да мобилизират като войници и малолетни. И сега Искаме да не се спираме само на държавите, но пряко или не пряко да се влезе в диалог с армии, които не са държавни. И така стигаме до последния диапозитив от моето изказване, преди да дам думата на Хенс. Е, това е въпроса за последователност и сътрудничество. Е, това е много важно е, и вътре в Европейския съюз вие сте запознати с предизвикателствата, а колкото до вътрешната последователност, Веднага се спирам на второто ниво. Вътрешната последователност. Искаме да наблегнем на последователността между генералните щабове и делегациите на място. Тези въпроси много често са пренебрегнати и затова ние включихме проучване за всяка държава по-отделно. Последователността между политиката, хуманитарната дейност, външната политика, сътрудничество за развитието, политически инструменти, е, е, е, фондове, които се отпускат и по тях ние ще предоставим допълнителна информация. Uh, uh, Благодаря ви за това, че ви давате думата. Съвсем накратко ще ви запозная с констатациите във връзка с инструментите за финансиране, как се използват европейските фондове и накратко ще ви запозная и с мисии е, ще ви запозная с някои от е, ключовите предизвикателства на място и потенциалната роля и приноса на Европейския парламент. Ако погледнем е, документите във връзка с деца, които са засегнати от военни конфликти, всичко е ясно и настоява за разбираем подход по въпросите за деца войници и деца засегнати от въоръжени конфликти. Е, тези разбираеми е, документи за политиката е, водят и до всеобхватни инструменти, които включват дипломатическата ни дейност, фондовете и мисии на място. Така че, ако всичко това се прилага на практика ефективно, тогава Европейския съюз потенциално може да осъществи значителен принос когато говорим е, за прилагането на основните политически линии и стратегия, виждаме е, усилията полагани от европейските институции за прилагането на това и за да има приоритет е, на правата на децата и особено с деца, които са засегнати от военни конфликти. И ние виждаме, че децата при въоръжените конфликти се отразява в различни документи за стратегия и е, политически дейности. Ако погледнем инструментите за финансиране, които се използват, е, имаме документ, който е карта, изготвен от външната служба 2012 година, където има най-изчерпателен списък на всички инициативи, поети от Европейския съюз, както от европейските институции, така и от държавите членки и според този период, е, е, документ от 2008 до 2012 година, Европейския съюз е, е похарчил около 300 милиона евро по проекти за деца, засегнати от въоръжени конфликти. Е, тази цифра, 300 милиона, не дава пълната картина, е, защото много често е, проектите имат по-широк обхват, например насърчаване и прилагане на планове за развитие. също така и пълната цена на проектите е посочена в документа. И това много често е, е, е свързано с децата, без да се ограничава само до това. Сега виждаме, е, че има един всеобхватен подход по географския баланс, така че повечето от страните, които са включени от Генералния секретариат на ООН за деца засегнати от военни конфликти, са включени в проекти и всички финансирани проекти а, а, включват не само превенция, но и прилагане, интеграция, спешно образование и повече структурни фондове. Сега, на ниво отделна страна, виждаме, че тази всеобхватност се прилага с, по посока е, така че понякога се засягат само някои аспекти от стратегията за отговор, която се прилага на ниво отделна страна. И това е свързано от една страна с, с е, вида инструмент за финансиране, който се използва и на второ място участието на делегациите на Европейския съюз на място. Сега, когато говорим за вида е, европейски фондове, които се използват, това е тематично финансиране, хуманитарна помощ, е, която се използва при проекти за деца във военни конфликти. Говорим за специфични проекти, за които се прилагат краткосрочно точно. Когато говорим за структурен подход, тогава виждаме, че външната служба малко се използва от Европейския съюз за финансиране на структурни проекти, като например спешно образование. Основно държавите членки е, отпускат структурни фондове. Така че е много важно на ниво отделна страна да има координация между делегациите на Европейския съюз и отделните страни, за да се е, гарантира всеобхватен подход. На второ място на ниво отделна делегация виждаме, че има различно ниво на участие на делегациите. Това е свързано не само с желанието на самите делегации, но е свързано също така е, с, с е, предизвикателствата и приоритетите във връзка с човешките права в дадена страна или при конфликт или и при двата случая. На ниво делегация има ограничени средства, които са на лице, както като персонал, така и финансови средства. Така че е, това ограничава потенциалната роля на делегацията на Европейския съюз при координацията и е, мониторинг на деца при въоръжен конфликт. И на второ място на оперативно ниво няма възможност за адхок финансиране или стратегическо финансиране. И това съответно ограничава ролята на делегациите, е, когато трябва е, да има конкретен подход за всяка страна. Какво трябва да се направи, е, за да се справим с тези предизвикателства? Първо, много е важно финансовите инструменти, е, е, в финансовите инструменти да има специални е, бюджетни линии за права на децата и за деца във военни конфликти и да има съответно финансиране. На второ място, инструмента за стабилност не е използван в достатъчна степен и особено инструмент за стабилност, който дава възможност на делегациите да кандидатстват за специфични фондове но това да става гъвкаво за да се финансират е, проекти, е, които да бъдат на ниво отделна страна. Сега, финансирането по бюджетните линии в инструмента за стабилност са ограничени, особено за е, възстановяване след военен конфликт. И въпреки това обаче не се използва пълноценно, защото много делегации не са достатъчно добре запознати с тази възможност и за това е много важно е, да бъдат по-добре запознати делегатите с тази възможност. И е, накрая е, мисиите на Европейския съюз Европейския съюз има възможност за лостов ефект спрямо властите в отделни страни, когато има проблеми с деца, стъкнати от военни конфликти. Европейския съюз, примерно да кажем, е, е в Мали, Демократична република Конго, е, имат мандат да тренират местната армия или националните служби за сигурност. Обаче няма предварително очертана официална политика на Европейския съюз за подкрепа на въоръжени сили, е, които са в списъка на Генералния секретарят на ООН като извършители е, на нарушения на правата на децата при военни конфликти. И за това е много важно да се работи с въоръжените сили, да се увеличи техния капацитет, както, например, това беше направено в мисията в Демократична република Конго. От друга страна, обаче, е много важно да се работи и за прозрачността, и за лостовия ефект, е, има официален документ, е, гласуван от Европейския парламент. Това е направено вече и от Съединените щати, и от ООН, е, за да може подкрепата да бъде подчинена на условието за прилагането на план за действие, как се прилага той. И, примерно да кажем, в Демократична република Конго видяхме, е, че беше упражнен е, натиск от страна на Съединените щати, за да се спре подкрепата и тренирането на деца във въоръжени сили. И така е, Демократична република Конго беше принудена да извърши реформи. Това е. Благодаря ви. Thank you both very much for all... Благодаря и на двамата. Благодаря за толкова доброто описване на това, кои механизми работят и кои не вършат работа. Сега ще чуем от госпожа Сотякова работната група за деца в положение на конфликти. Добър ден и благодаря. Първо, е, приветстваме извършването на това проучване, защото то допринася за нашата ежедневна работа. Съгласни сме с техните основни е, заключения, именно, че трябва да се сложи акцент върху прилагането на съществуващата политическа рамка, а не търсене на допълнително изграждане на такава. Ние също така приветстваме факта, че е, идеята за всеобхватен подход е, към децата в такива е, зони на конфликти, а не само децата войници защото в края на кращата ние трябва да насочим своите усилия към най-уязвимите деца. Може това да бъдат момичета или деца с увреждания. Много е важно също така подхода да е на базата на цялата общност. Тези теми трябва да бъдат и основен е, компонент от е, един съобхватен компон... Е, подход за реакция в кризи и зони, където има напрежение, примерно Африка, Сахара и така нататък тук също се поставя и въпроса за по-голяма прозрачност на службата за външна дейност и дипломатическите ни усилия. Аз в такъв смисъл ще представя нашите приоритети. В момента на европейско ниво обсъждаме е, как да стане по-ефективна нашата политика е, за децата. Много от нашите инициативи и идеите ни съвпадат с препоръките на изследването. Много се радваме за това. Тръгваме от отправната точка, че международната общност течение на годините изгради добра, силна система за защита на правата на детето на базата на съвета за сигурност на ООН и Общото събрание на ООН. Искаме да продължим в тази рамка. Но за да не се политизира и, и да се извършват двойни усилия, ние считаме, че нашата настояща работа трябва да бъде допълвана от един по-положителен подход. Тоест да не търсиме само отговорност от, от извършилите насилия, а по-скоро да предоставяме целенасочена подкрепа за тези, които са готови да работят за прекратяване на насилието. Трябва да подкрепяме и ООН в неговите усилия и да сложим акцент върху изпълнението на плановете за дейност, които са подписани между извършителите на насилие и ООН. Също така считаме, че трябва да се правят усилия за интегриране на темите за децата и техните нужди в преговорите за мир и мирния процес и, преговорите за възстановяване. Много се радвам, че това е и заключението на проучването. Тази година се опитваме да определим няколко страни, пилотни страни, където да приложим този подход и също да включиме в дневния ред темата за децата в конфликти за програм... при изготвянето на програми за отделните страни до 2020 година през а, стратегията за човешки права и плана, плана за дейност. В тази смисъл ще включим и специални дейности за сътрудничество с генералния секретар на ООН. Госпожа Лазаруги в момента работи по тази тема. Днес ще започнем една кампания лобиране на местно ниво, за да насърчаваме 8-те страни, които все още набират деца войници, да се откажат от тази практика до 2016 година. Естествено, това трябва да бъде направено по един надежден начин посредством плановете за действие, които вече са подписани или са на път да бъдат подписани от тези страни. Става дума за 8 страни, които използват или набират деца в армията. Смятаме, че превенцията е основен момент в тази област и по този начин ще положим усилия да включим и не е, държавни е, действащи лица в е, тази кампания. Имаме предвид да извършваме и други дейности, не само планове за действие но примерно и е, ратифициране на факултативния протокол за правата на децата. Започнахме с тази кампания от 2012, много положителни резултати постигнахме от началото на 2012 година. Още 10 страни са ратифицирали този е, факултативен протокол. Ако трябва да направим разграничение между извършителите, там трябва да, да упоменеме не само държавите, но и недържавни е, институции. И най-големите нарушители на човешките права всъщност не са държавите. ООН има достъп до тях без... Проблема е, че е, тук се поставя въпроса дали формално са припознати тези действащи лица като институции. Във всички случаи ние трябва да предоставяме силна политическа подкрепа на ООН и да търсиме възстановяване, продължаване на мандата на специалния представител на ООН работата в Общото събрание е изключително важна и се надяваме да можем да работим с тях и в Америка. Също така трябва да се подсили партньорството с трети страни и регионални организации. Това може да се направи от миналото септември работихме и се договорихме с това с Африканския съюз, защото той е много важен наш сътрудник. Голяма част от тези неща се случват именно в Африка. Също е важно да изграждаме нашия капацитет за работа по тези въпроси. Това е една от нашите основни цели. На 25 юни тази година ще проведем едно втори кръг на обучение на персонала на Европейския съюз за деца в конфликти ще разработим и един модул за защита на децата за персонала, който работи по управление на кризи. Благодаря. Председателката, благодаря. Сега даваме думата на представителя на Генерална дирекция развитие. Благодаря, че, благодаря, че ни давате възможност да се изкажем. Най-напред благодарим на докладчиците, с които много говорихме през последните месеци и държим да подчертаем доброто качество на работата, която беше извършена и доста бързо. И да посетим все пак е, и терен, на терена. Благодарим за градивния подход. Всичките решения изглеждат е, добри, както и слабостите, които бяха отбелязани. Лага един глобален разумен подход към децата, които участват в военни конфликти. И както беше подчертано в проучването, разбира се, на всички равнища трябва да бъдат направени необходимите стъпки с държавите членки, заедно и с Обединените нации. Тази координация през 2013 година касаеше именно участието на децата в военните конфликти. Държим да подчертаем също и затрудненията, които бяха очертани в доклада, да се прилага един подход на две равнища, както по отношение на децата в а, войската, които имат специфични проблеми, както и един по-обширен подход за защита за крил на децата срещу всички форми на насилие. И последният подход всъщност се ръководи от е, различните видове финансови инструменти, с които разполагаме, процедурите, а също така и други мерки за защита, закрила на правата на децата. Тъй, че въпроса с децата войници се разглежда като един глобален подход в рамките на закрилата на правата на децата. Комисията си дава сметка, че този подход трябва да бъде междусекторен и изисква интегрирани на различни теми, като здравеопазването, обучението и така нататък. Ние работиме вече и по всички тези въпроси. Исках също и да подчертая необходимостта както е подчертано в доклада, да се направи връзка между краткосрочните, средносрочни и дългосрочни подходи и мисля, че връзката, която в момента е установена между различните комисии, доказва, че общото усилие да се работи по подходи и дългосрочни и краткосрочни подходи. Това е един изключително важен въпрос във връзка с децата, които участват в военни конфликти. Мисля, че е добре да се отдели е, повече място на отношението между Европейския съюз и ЮНИЦЕФ за закрила на децата, които участват в военни конфликти, а също така и да се отдели повече място за участието на децата в проекти, които са, се осъществяват вече от Европейския съюз и по-скоро социо-економическите въпроси в този проект. Тъй, че Както се подчертава в доклада, тази тематика привлече специфично внимание на Европейската комисия за годините 2013-2017. Бяха отделени много средства. Имаше и подготовка на проекти, които да привлекат и представителите на гражданското общество, също така и някои някои проекти, които са по-конкретни, които участва ОНЕ, Става дума за реформата на процесите за поемане на децата, които участват в военни конфликти. 41 милиона евро са отделени за решаване на проблема с насилието върху децата войници. И сега вече някои проекти бяха завършени. Що се отнася за програмирането 2014-2020 и място, което се отделя на децата войници, това имаме два основни инструмента, които това е Европейски инструмент за правата на човека и демокрацията и новата програма, която ще замени съществуващата програма Investing People. Това е Global Public Occentralenges. И също така искаме да подчертаем, че препоръките в това проучване са много амбициозни. Ние работим вече от 2007 година за, по засилването, вземането на поднимание на правата на децата в нашите проекти за сътрудничество, както на равнище страни, така и централно равнище. И затова приключихме с изготвянето на един е, един набор от инструменти за защитата на правата на децата, развитието за 2014 година приоритета ще бъде да бъдат да оперативни тези инструменти, които включват, както се подчертава в доклада, и измерението, което касае децата войници. И е, накрая искам да кажа, че ние сме, ние в момента работим по една оценка за по заключенията на съвета от 2008 година относно е, крилата на правата на децата и проучването резултатите от това проучване ще бъдат разгледани много подробно в нашата работа. Благодаря. Thank you, Monsieur Dublin. Председателката, благодаря ви. Господин Кухан има думата. Благодаря. Госпожо председател, първо е, искам да ви поздравя за съобщенията на председателя. Не знам дали друг председател от друга комисия може да направи толкова много съобщения. За мен това е доказателство, че този, тази комисия и вие лично работите активно. Е, сега, по въпроса, който в момента обсъждаме, аз искам да благодаря на нашите гости за посещението в нашата комисия и е, за направените от тях изложения. Това, което най-много ми харесва, е, че подходът им е прагматичен, практичен и аз винаги оценявам такъв подход. Сега, искам да започна с някои общи забележки. Нарастващия брой на деца, които са участници или жертви на въоръжени конфликти, посочват, че международната общност просто не прави достатъчно в, за тях. Е, Сирия, Мали, Централно Африканската република е, е, са най-явните нови в кавички конфликти, където се набират деца за войници. Има груби нарушения на човешките права, промиване на мозъците от екстремисти, набиране на деца като войници. Всичко това е само бегли примери за дългосрочни посочените пагубни последствия върху децата войници. Безнаказаността е, за нарушенията на човешките права спрямо деца е друга област, която изисква внимание и прилагане. Трансграничните конфликти е, правят още е, по-трудно порицаването на националните режими. Европейския съюз трябва да е, е, играе водеща роля. Ние имаме нравствени задължения и е малко вероятно е, че е, можем да се ограничаваме е, само с, с е, е, морални назидания в това отношение. нещо много по-практично трябва да се направи. първо, ние трябва да говорим за това на висок глас Имаме е, европейски насоки за деца при въоружени конфликти. Е, господин Рейнс говори е, за инструментите, с които разполагаме. Да има различни инструменти, политика, дипломация, управление на кризи, хуманитарна помощ. Въпросът ми към гостите вие се спряхте на същността на въпроса, но все пак има отделни въпроси, при е, които е, е, дали достатъчно ефективно използваме тези инструменти и доколко чисто практически може да се подобри ефективността от тяхното приложение. Може би трябва да се замислим по проекто резолюция по този въпрос. Всички настоящи конфликти поставят много големи проблеми с деца войници и е, въпросът е своевременен. И аз мисля, че Комисията за развитие също обсъжда въпроса, но положението става все по-сложно, по-трудно и според мен е, би било целесообразно да изготвим проекто резолюция. И накрая ще използвам едно клише. То е е, То е много изтъркано, но все пак е, е истината. Истината е, че децата са нашето бъдеще. И основната причина е, за това, че ние трябва да работим, е, публичното пространство е, е, това именно придава смисъл на нашата работа. Нека да започнем по-активно и да започнем от Европейския парламент. Гледам е, наоколо, обаче отправям призива към себе си и към вас. Някой трябва да започне. Председателката благодаря, господин Кукан. Вие казахте, че може би трябва да има проекто резолюция. Мислите ли, че е, е реалистично сега, до края на нашия мандат или есента? Да започнем сега и да приключим по-късно. Благодаря. Да, е, добре. Е, хубаво е, че поне, има, че поне Европейски парламент е на наша страна. Сега имам един конкретен въпрос. Може би към вас и към външната служба. Сега в първия диапозитив вие показахте 8 страни. Споменахте Миямар. Ние имаме нова таскфорс за Миямар. Ако правилно се спомням, имало 16 граждански войни там. И това показва колко активно работи тази европейска таскфорс за деца във военни конфликти после Колумбия имаше мирни преговори и аз проследих докъде ще стигнат тези е, мирни преговори и доколко взимат под внимание те положението на децата. Трябва да бъдете бързи в отговора. Е, виждам, че госпожа Сучакова иска отново да вземе думата. Може би е, искате да отговорите на въпросите. Започнете. Благодаря. Мога да кажа, че всъщност аз поисках думата за да представя колегата, който искаше да говори за Конго, тъй като се спомена и Конго, тук той искаше да говори как делегацията работи там. А сега питате конкретно за Миянмар и Колумбия. За това искам да отговоря на тези два въпроса. Ние работим в тясно сътрудничество с колегите си на място, така че за да можем да включим тези две страни е, като пилотни в прилагането на нашия по-ефективен е, подход за деца в конфликти. И е, Обсъждаме с колегите на място как можем да включим въпросите за дец... правата на децата и защитата на децата в нашите пакети за подкрепа на мирния процес в тези страни. За Колумбия все още се намираме в най-така е, първоначалните етапи. Е, даже там преговорите още, разговорите не са за мира, са подготвителни но е изключително важно да включим и темата за децата в тези разговори. Работим по този въпрос. Може ли да дадете две минути поне на колегата да говори за Конго, защото беше спомената и Конго? Да, може, тъй като господин Той Ерман, който ще представи следващата точка, още не е е, пристигнал. Да, моля, нека да чуем конкретно за Конго. Е, Добър ден, госпожо председател. Аз исках е, накратко да се спра на въпроса с Конго. Аз се занимавам с тази страна в службата за външни отношения. Дирекция Африка приветства резултатите от тези проучвания и препоръките, които бяха дадени, а въпроса за децата в армията специфично е залегнал в стратегията за правата на човека за Конго, което беше преразгледана миналата година. През 2012 година правителството подписа механизъм 1612 на Обединените нации прие план за действие с борба срещу наймането на деца, използване на деца в военните конфликти. И от подписването на плана за действие е, имаме различни резултати в е, Холандската армия много спадна броя на наетите деца, но независимо от това тя си остава основен е, основно има в тази армия има сексуално насилие срещу тези деца. Освен това се отбелязва, че някои военни групи като Май-Май са основните е, хора, които имат е, деца. И що се отнася до дейността, която се ръководи от Европейския съюз, въпросът се разглежда хоризонтално от е, най-вече на политическо равнище, чрез диалога с различните министерства и кубански власти. Предуарията на Европейския съюз пред конгуанските власти касае най-вече това да се изключат е, всички е, деца от е, конгланската армия. И това е целта, която се преследва. Де милитари и де policiers, ки е конкретизе concrétisée par la Въвеждат се военни карти за самоличност. През 2011 година делегацията насърчи приемането на плана за действие, което, за което говорих и пледира редовно за прилагането му на те... в практика. Месечно се организира в с съвещания с групи експерти по правата на човека, в които участват също и представители на наши, наши е, делегации и други е, сили, които са на място. Благодаря. Think, uh... Председателката, благодаря. А, е, може би сега господин Вейнс ще отговори. Да, благодаря ви. Сега по въпроса за подобряване на ефективността на европейските фондове. Вече се каза, много е важно да има съзнателно усилие да се свърже отпускането на средствата с развитието, т.е. краткосрочното, средносрочното и дългосрочните действия да се съчетават. Е, имаше известно подобрение от страна на европейските институции. Сега, например, в кризата в Сирия виждаме, че имаме е, целесообразно използване на инструментите за съседство на Европейския съюз, е, е, за да има спешно обучение на деца, е, пострадали от военния конфликт в Сирия. На второ място, освен това обучение по спешност, комисията е използвала и средствата набрани за Нобеловата награда за мир, е, за да се е, осигури е, спешно образование за деца, засегнати от военни конфликти, а също така и допълнително финансиране по инициативата Деца за мир. Освен това, външно ние трябва да допуснем по-голяма последователност с действията на други партньори е, в страната, били те държави членки или трети страни или агенции на ООН в Сирия. Е, е, разбира се, нашите е, делегации най-добре могат да преценят къде има пропуски, къде трябва да се реагира на ситуацията и заради това е много важно нашата делегация да има възможност да го прави. От една страна не само да има повече човешки ресурси, но и по-гъвкаво финансиране. Например, документа на ДРС за Конго е, имаше план за действие, но трябва да има е, средства на лице, за да се подкрепи е, работната група, за да може властите в Конго да прилагат решенията много често има възможности, но е, краткосрочно е, финансирането не е на лице. Освен това, е, е бунтовете в е, Конго, е, които е, бяха е, разбити е, след е, участието на е, умиротворителните сили, е, обаче има увеличение на демилитаризацията, където е имало структурно използване на деца-войници. Има по-голяма потребност от фондове е, за реинтеграция и рехабилитация на децата. Така че отново възниква необходимостта от гъвкаво финансиране. Е, така че инструментът Стабилност е, би могъл да се използва. На второ място, е, нарастващия брой на приоритети в политиката вътре в Европейския съюз. И това е, затруднява финансирането на всички отделни приоритети средствата са ограничени. Така че е много важно да се запазят бюджетните линии и да има финансиране за правата на децата, за децата е, пострадали от военни конфликти при многогодишната финансова рамка. Това е което мога да кажа, госпожо председател. Благодаря. Благодаря за отговорите. Благодаря и на двамата за проучването. Мисля, е, че то ще допринесе за подобряване на дейността на Европейския съюз колегата ни с Аржентини, която работи в Комисията по развитие, ще се възползва от него. Ще го използваме и при нашата визита в ООН. Ние там можем да поставим е, тези проблеми, защото колегите е, работят. Е, ние също по тези теми, а ние работим в тясно сътрудничество с тях. Така че благодаря ви. Сега виждам, че господин Тойерман вече е тук. Заповядайте при нас на катедрата. Имаме още две точки в дневния ред. Първо представенето от господин Тойорман, който е председател на работната група на, в съвета на, за правата на човека по отношение на подготовката на сесията на съвета по правата на човека в Женева и подготовката ни за резолюцията за тази сесия. Yeah. So welcome, Mr. Toyerman, again. Добре дошъл на господин Тойерман в нашата комисия. Ние в предходните три години работихме в тясно сътрудничество с вас в, по подготовката на сесията на съвета по правата на човека през пролета. Ние ще изпратим делегация 22-25 марта ще е това, т.е. към края на сесията. Госпожа Андри Кене ще участва. Тя е тук в момента, много опитна по тези тематика. Аз също ще присъствам там. И ако е възможно да се направи изключение, ще можем да вземем още един депутат с нас, но това решение ще бъде взето на 24 февруари. Надявам се, че можем да разчитаме отново на отличното подкрепа на делегацията на Европейския съвет в е, Женева за изпълнението на нашата програма, когато пристигнем там. Но основна част от е, подготовката за тази 25-та сесия е да видим докъде стигна работната група по правата на човека с обсъждането на приоритетите. И накрая, на последното ни заседание на 1 април по време на този мандат, ние ще е, чуем, е, т.е. ние ще ви представим това, което сме научили в Женева. Парламента също регулярно излиза с резолюции и там ще обсъдим и ще гласуваме на втората февралска сесия всъщност една резолюция. В момента тя е във вид на проекто резолюция между политическите групи за съвета по правата на човека и съответните приоритети на Европейския съюз за 25-та сесия. Заповядайте, господин Торман, можете да започнете. Благодаря. Благодаря, госпожи председател. Благодаря, че имам отново възможността да присъствам тук и да ви представя приоритетите на Европейския съюз за 25-та сесия на съвета по правата на човека през март. За нас това е една отлична възможност да обсъдим е, темата, защо... а ние също така и отдаваме много голямо значение на вашия интерес към тази тематика. Защото единствено когато можем да разчитаме на вашата подкрепа и интерес, ще можем да работим ефективно по този въпрос. Вашия интерес за нас е от много голямо значение. Виждам, че така и в една трудна година за парламента с натварен график, вие ще можете да присъствате и в Женева. Последната седмица на тези сесии обикновено е много различна от първоначалните. Там работата се съсредоточава върху резолюцията и документите и затова е много полезно да имат и вие да дадете своята подкрепа. Ще се използва, ние ще ви дадем възможност, разбира се, да използвате максимално своето посещение. Ще има срещи с ключови е, действащи лица в тази тематика, включително и от трети страни, така че е изключително важно вашето присъствие. Ние докъде сме стигнали с подготовката на приоритетите за сесията? През март мога да кажа, че доста сме напреднали, благодарение и на графика, е, през, е, в понеделник съвета прие заключенията за приоритетите е, за, на ЕС за сесията през март, така че да можем достатъчно рано да се подготвим. Миналата година беше малко по-лесно да ги приемем по-скоро по-близо до започването на сесията, но тази година искахме да започнем достатъчно рано с дискусията, вътрешната дискусия за приоритетите. Да идентифицираме е, трудностите, акцентите. Много инициативи се е, развиват в страните членки и ние можем колективно да работим по тях – а в предходни години правихме и оценка за това как мина самото заседание. И е добре и тази година да ем, направим тази подготовка, което означава, че трябва да се слезем и, е, срещнем и с ръководителите на мисията в Женева, да се срещнем с тях в рамките на работната група ние ще се срещнем и с отговорни лица от председателството на заседанието. Опитваме се да идентифицираме ключовите приоритети за отделните страни, но и по отделни теми. Ще изброя някои въпроси и след това, ако имате въпроси, ще съм готов да отговоря. Общата цел е да се запази, разбира се, много силна и независима многостранна система с специалните процедури, с ам, висшия представител, които и в момента действат. Мога да кажа, че е много важно да се е, подсили е, тристран... Е, многостранната система. И според мен е процеса дава добри е, резултати. Също така трябва да се запази и универсалния характер на темата за човешки права, е, за да се включи елемента гражданско общество. Един от приоритетите, който искаме да следваме е да отбележим и 10 годишната от е, насоките на Европейския съюз за активисти за човешките права. Ще работим в отделните делегации, но също така планираме да има едно мероприятие в рамките на съвета по правата на човек. Ще очертаем и с кого сме сътрудничили в миналото в този смисъл. Това са една от основни, едни от основните теми. Кои са ключовите приоритети за заседанието през март, както за страни, така и за теми? По отношение на страните ясно е, както и за предходните е, сесии, че ще се обсъжда положението в Сирия. Това абсолютно е необходимо да се направи. Знаем, че има много е, резолюции, но много е важно да се види какво е било въздействието. А също така съвета искаме да се да вземе ясна и силна позиция там. Също да се коментира въпроса за достъпа до страната. Там има известни развития, но необходимо да се говори и за отчетността, и за предоставянето на достъп. Е, в Сирия. Темата се обсъжда в момента и в съвета по сигурност. Друг е, приоритет, е, който се обсъжда и в, с Япония, е ситуацията в Корея. Ние работихме много и то по един безпредседентен начин. Проведоха се публични изслушвания. Това е един нов начин на информиране на обществеността. Ще има окончателен доклад. Очакваме го следващата седмица, 17 февруари, и очакваме да излезем с един е, силен доклад – не само по отношение на фактите, но и по отношение на предложенията за последващи действия. Без да се усърси разширяване на мандата на специалния представител. После е, следващата тема е положението в Мянмар, Бирма. Има резолюции на ООН и на Общото събрание, сега и на съвета по правата на човека. Това е един много важен е, инструмент за така, акомпаниране на е, процеса в страната, където има известен напредък, но има и притеснения. За нас основен е, показател за това, доколко сериозно е правителството в това отношение, е дали ще се създаде офис на върховния представител в страната. И нашето послание на правителството там е, ако подпишете съответни документи, ние сме готови е, резолюцията да отиде в точка 10 и е, ще препоръчаме е, съответното за мандата на специалния докладчик. Надяваме се, че това ще се случи и че правителството ще ни приеме сериозно. Ще видим в близките седмици какво ще се случи. Върховният представител за човешките права и нейния екип, разбира се, работят по преговорите. Също ще подкрепяем инициативата на Швеция и Штатите за специалния представител за човешките права в Иран – защото там продължаваме да имаме много големи притеснения по отношение на ситуацията с човешките права, така че твърдо ще настояваме да се продължи мандата. Друго, друга страна е Шри-Ланка. Там а, водят а, щатите. Те оказват пълна подкрепа на събития, на това, което се случва там. Очакваме е, доклада на Висшия комисар е, и съответните препоръки. И на тази база ние работиме в тясна връзка с е, щатите. Те искат да представят резолюция, особено е, за въпроса за отчетността в страната. А също така и за е, миналите и настоящи взаимоотношения в страната. Едно, една друга тема е положението в Южен Судан. Там започнахме разговори с правителството, но и с групата на африканските държави. Искаме да се постави темата, искаме мониторинг, наблюдение на ситуацията, искаме да има дискусии даже преди да се започне сесията на съвета по правата на човек. Други е, страни също има, но списъка ще стане доста дълъг. Примерно за последващите заседания, примерно през юни, ще поставим въпроса за Беларус и удължаване на мандата. Е, по-късно през септември Южен Судан отново. А тематичните теми за март е, е, най-важното е, че това ще е първото заседание на съвета по правата на човека, след като Израел реши да се ангажира с, с, с този съвет. Много приветстваме всъщност това решение на Израел, че те са готови конструктивно да се включат и да излязат с инициативи. Абсолютно приветстваме. Ние очакваме от Израел пълно сътрудничество с съвета по правата на човека и да излязат с една ясна, добра декларация за техния ем, е, ангажимент. Е, да излязат с същите декларации, каквито всички страни и да създадат офис за представител на човешките права в окупираните територии. В тесно сътрудничество работим с Израел, поддържаме контакти с палестинската делегация, работим по различните резолюции, които се очаква да бъдат подадени. Мисля, че е време да спра. Вече 11 минути е, говоря. Добре, по тематичните въпроси. Ние ще представим е, резолюция за правата на човека, за свободата на религията и вярванията. Там е, се отделя голямо внимание на тази тема. Може би сте наясно, че и в Нью-Йорк, и в е, Женева на последните заседания – се излезе с резолюция на Европейския съюз по религиозната нетърпимост. Много дълги преговори проведохме и сега ще трябва да влезем в същите преговори отново. Готови сме, е, говорим и с Организацията за сътрудничество в Европа, за да видим дали можем да постигнем един по-лесен механизъм за договаряне на текстовете на тези резолюции, да не ги подаваме два пъти годишно, по-скоро само на сесията в Женема. Искаме да дадем и голяма приоритет на темата за гражданското общество в Женева. Другата тема, е, която се предвижда и за следващите заседания на Общото събрание е смъртната присъда и мораториума. Започнахме дискусиите с ключовите партньори, включително и представители на гражданското общество. И през цялото година женски, правата на жените, равнопоставеността, човешки права ще бъдат постоянна тема. Работим и с Комисията по жените на ООН. Е, въпросът е как ще се поставят тези въпроси след 2015 година. Поемат се и ред инициативи на ниво съвет за правата на човек. Как ще го постигнем? Искаме да се подготвим достатъчно рано, да ангажираме и трети страни на всички нива, да работим по време, посредством диалога за човешките права Тоест е, да се работи по време на всичките е, визити на върховния представител, да се търси ангажимент, да се лобира и в Женева, и в столиците, за да има и двустранни ангажименти е, между страните, а и многостранни в Женева. Има още много теми, които не коментирах, но ще спра до тук. Председателката благодаря на господин Тойерман за това всеобхватно изложение. Вие правилно казахте, че в Женева делегацията на Европейския съюз, както и посланиците на държавите членки, обикновено са свикнали с присъствието на делегация от Европейския съюз. Последния път е, те ясно заявиха колко е полезно това и е, казаха, че би било е, добре от техните страни да има също парламентаристи, които да посочат, че има обществен интерес в страните им и какво правят ние виждаме ръководната роля на Европейския парламент, за да се подкрепя редовно и е, съответно е, ние можем да присъстваме е, и на марската сесия и ако е, е, е, очакваме да получим одобрение да заминем и то с по-голяма делегация. Нашата работа тук е свързана с работата в Женева. Аз наблюдавам кой присъства там. Това определя и нашия дневен ред Например, виждаме, че сега присъства Саудитска Арабия. В докладите на Европейския парламент ние винаги включваме правата на човек в Саудитска Арабия. Е, те са нов член на съвета за правата на човека. В комисията АФЕТ е, също се преценява е, как се гледа на Саудитска Арабия. А, освен това, в нашата работа ние предвиждаме и работа с, с Сирия. Има а, дълъг път до нашата резолюция в разширеното бюро а, на Комисията по външна политика. Ние бихме искали да дойде представител на ООН за разследване през февруари е, е, ние е, е, искаме доклади за е, е, е, масовите зверства и виждаме е, колко близка е работата ни с работата на ООН. И днес след обед ще бъдем информирани е, с е, последното събитие от работата на нашата делегация за Иран. Е, нашата делегация сега започва да работи и по ядрения въпрос. Има нарастващ натиск двустранно вследствие на вътрешното искане в Иран да има по-редовен обмен на мнения е, за правата на човека в Иран, което предполага е, за бъдеще е, работата в Иран предполага леко подобрение. Леко подобрение. Но Иран остава в нашия дневен ред. Е, ще видим доколко инициативата на САЩ и на Швеция по резолюцията на Иран ще получи и вашата подкрепа. Нашето намерение е да подкрепим това. Не е, е, искаме обаче да има розова картина, че всичко е на лице, че все още има санкции. Продължава да има санкции заради нарушение на правата на човек. И така, е, Вие казахте нещо и за е, странични събития. Това е добре. Ние трябва е, да преценим с офиса в Женева каква подкрепа би могла да се окаже. И така очаквам проекто резолюция когато вие проследихте приоритетите за всяка отделна страна, вие не споменахте Мали. Когато подготвяхме документа, е, Мали още не беше в групата страни за е, нашите приоритети. За Миямар, Бирма, много добре се спомням, е, когато миналата година през пролета бяхме в Миямар, заместник министър-председателя каза, че ще започнат усилия най-рано през ноември 2013 година, когато стане готов меморандума за разбиране през март, когато бяхме в е, Женева, е, е, посланника каза, всичко е готово, трябва само да се подпише. Аз мисля, че това трябва да бъде ясно условие от наша страна и това да бъде и обект на работата на специалния докладчик. Вие виждате, че в парламента имаме три или четири резолюции за Миямар, е, които признават напредък за политическите затворници, свободата на медиите, но напредъка е бавен и лично аз като европейски депутат е, е, смятам, че е, е, когато се обсъжда прилагането на санкциите, трябва да се прецени какъв напредък е постигнат. Тоест, ние трябва да продължим да наблюдаваме е, развитието на събитията. За Корея, да, не съм запозната, но въпросът продължава да бъде на дневен ред. Въпросът е може би трябва да има по-съществена така резолюция. Последния път, когато бяхме в Женева, имаше лобиране от страна на посланици извън Европейския съюз е, по един въпрос, който Европейския съюз не иска да подкрепя. Инициатива според мен е за Коста Рика, правото на мир. Правото на мир и човешки права. Дали това нещо е претърпяло развитие, не помня дали испанския или френския посланник или посланника на Европейския съюз каза, че се подготвя специфичен въпрос или вероятно резолюция за смъртното наказание. Не съм си прегледала бележките от последния път. Не знам дали това е инициатива за конкретна страна, но това може да се е, е, извършва и от Европейския съюз. Това е важен въпрос за нас. Това е което имам аз да кажа. Госпожа Андрикене. Thank you very much. And of course it was, it was very interesting. Благодаря. Много интересно. Uh, беше да изслушаме представянето на господин Тойерман. Той спомена и е, заключенията на Общото събрание. Аз е, лично, докато говорихте, гледах и нашата проекто е, резолюция, дали сме включили всичко там или кое не сме включили. Проекто програмата на 25-та сесия виждам е, панел на високо ниво за смъртното е, наказание. Не се говори за мораториум, за забрана. В какъв контекст очаквате да се прави това? Също е, директивата за превентивни подходи в рамките на ОНЕ Какво да очакваме? от това, е, от това заседание. Когато говорихте за тематичните приоритети, говорихте за общите е, цели, за универсалността на човешките права и е, годишната от е, приемането на насоките на Европейския съюз за е, активисти за човешките права. После споменахте и още много други тематични въпроси. Кои от, кое от този списък всъщност идва на преден план и ще бъде изведено като приоритет, за да го включим и в резолюцията? защото не само е, смъртното наказание, но е, превенцията, е, предотвратяване на геноцид, включване на правата на жените и на хората с увреждания, ние много, увреждания, ние много говори в нашите резолюции. Затова ще ми е интересно да чуя и от вас. Okay. Um, so we have also with us Madame Sylvie Proveur. Госпожа Силви Провер е сред нас от Генерална дирекция сътрудничество за развитие. Искате ли е, думата? Не, добре. So then it's back to you, Mr. Toerman. Тогава ви давам думата отново, господин Тойерман. Благодаря. Госпожо председател, вие говорихте за вашето посещение в Женева и че сте разговаряли с посланници и колко важно са били тези разговори. Ние също се включваме в диалог с представители на високо ниво. Това се случва обикновено през първата седмица, а последната седмица като че ли основният акцент е върху изготвянето на резолюции. 40 до 50 инициативи ще бъдат разработвани през последната седмица и динамиката е много различна през тази седмица. Също искам да кажа, че присъствието на специалния представител на Европейския съюз за човешките права е изключително важно. Сега той ще присъства по време на цялата заседание, първата седмица от понеделник до сряда. Това е е, възможност, все едно там е срещата на, на министерско ниво, защото има политическо представителство, външни министри, е, държавни секретари, посланници, е, така че идеално, идеалното място, където не само да развиваме и да представим своята си програма, но и да търсим контакти. Ние вече е, изготвяме програма за върховния представител, къде да се срещне, по кои инициативи. Това ще зависи, разбира се, от съвета, състава на съвета. Но е много важно да има ангажимент именно на толкова високо ниво. Е, ще има е, заседание е, за подготовка. Този процес е изключително важен, особено когато се говори за подготовка на отделните, по тематиката на отделна страни, защото ние работим изцяло на базата на съответните препоръки много е важно да можем да а, работим конкретно. Също а, споменахте а, Народна република Корея. А, за съжаление там никакъв и очакваме доклад от комисията. Очакваме факти за извършвани престъпления, престъпления срещу човечеството могат да се формулират. Ние искаме да търсим отчетност, разбира се, отговорност там. И ще има инициатива, която да е, излезе с текст, е, който да коментира съответните факти достатъчно силно. Иран също Считаме, че положението е много тревожно и ние абсолютно ще подкрепим удължаването на мандата на специалния докладчик. Също така е вярно, че иранското правителство на конференцията за сигурност каза, че иска да започне отново диалога по човешките права, който бе прекъснат през 2004 година и ние сме готови да влезем в такива дискусии. Но имаме съответни насоки, където се казва съвсем ясно, че преди да започнем този диалог, трябва да се направи оценка дали е достатъчно ангажирана тази страна да се включи в едни сериозни дискусии по тази тема и освен това, когато ние казваме, че сме готови е, да подемем тези разговори с трети страни, не, това не означава, че, тези, е, че ще започнем публично ангажименти в това. Има и съответни условия да се прекрати определена дейност и така нататък. Това трябва да се има предвид. За, за други страни споменахте Мали, аз просто заради ограниченията във времето не минах през целия списък от страни. Разбира се, Мали ще има и експертна група за оценка на положението. Ще се постави темата, ще търсиме удължение на мандата на групата експерти. Има и други е, страни в Африка, ЮАР, Кот Дивуар и така нататък. И други региони, където трябва да се коментира положението. И сега стигам до въпроса на депутат Андрикене е, за смъртното е, наказание. Инициативата бе подета от Франция миналата година. Две ни инициативи всъщност за смъртното наказание – от е, е, страни членки на Европейския съюз, но това не бяха пълни резолюции, така както се прави в общо събрание, по-скоро е, инициатива за дискусии на високо ниво по тази тема. Така че Франция и Белгия повдигнаха темата и сега в момента ще има дискусия на високо ниво на сегашното заседание ще се поставят е, е, ключови въпроси, като смъртната присъда за непълнолетни и така нататък. Тоест, е, е, ще се възползваме просто да очертаем проблема, да го сложим в темите за дискусии. Нашата позиция е, че е много важна инициативата от Общото събрание за мораториум и искаме да концентрираме усилията си там, да подсилим позицията и подкрепата си, да търсим е, подкрепа по целия съвет за резолюцията на, на Общото събрание на ООН за мораториум. Ако е, има нещо, с което ще излезе е, съвета по човешки права, то ще е в допълнение на е, тази инициатива. Не се поставя конкретно въпроса за забрана. Е, в някои страни знаем, че е, има е, огромен брой е, вече изпълнени смъртни присъди и ние затова искаме да е, концентрираме усилията си в това отношение. Е, говорихте и за диалога на високо ниво за превенция. В първата седмица ще има няколко такива разговора. Една от предложените теми е е, превентивен подход в системата на Европейския съюз. Това е до голяма степен свързано и с нашата инициатива за подсилване на превентивния елемент в дейността на ООН. Е, разбира се, много трудно е да се постигне компромис. Африка... Групата на африканските страни иска да се включи и въпроса с миграцията и трябва да се търси компромис. Ако искаме конструктивни дискусии, трябва да сме готови, че ще се постигне постави и този въпрос. И ако помните, миналата година споменах специалния докладчик за човешки права и мигранти, представи и програмата за управление на границите и въздействието върху положението с човешките права и ние направихме много усилия и в комисията, и в съвета по темата е, убежище и миграция, за да можем, когато представим е, своя отговор в Женева, той да бъде достатъчно обоснован. Става дума за един писмен отговор през юни и естествено ще има дискусии тук по тематичните е, въпроси, кои са най-важните. Аз е, сложих акцент там, където Европейския съюз ще, предаде, е, ще подаде инициативи детските права, смъртното наказание, равнопознаваност. Но всички въпроси, които са е, споменати в заключенията на съвета, а също и въпросите, където има прияти насоки. И когато ние имаме прият приоритет, примерно за свобода на религията, различно сексуална ориентация и така нататък, да пренесем тези насоки е, в е, приоритети. И един от ключовете ни предизвикателства в работата ни с трети страни и в съвета за правата на човека е, че гражданското общество и активистите за човешки права са подложени на заплахи. И за това искаме да изведем тази тема на основно в водеща позиция, защото има много репресии срещу такива активисти, затова искаме и да отбележим 10-та годишнина на нашите, нашите насоки за активистите за човешки права. Искаме е, и нашия специален представител непрекъснато е, повдига тази тема. Надявам се, че отговорих повечето от въпроси. Ако имате желание да доразясня, съм готов да го направя. Председателката, има ли е, други запитвания за пояснение или за информация? Аз лично много ще се е, радвам ако можете да ни изпратите е, отговора, който сте дали на специалния докладчик за управление на границите, той е, знам, че присъстваше тук в Комисията по граждански свободи. Това е определено нещо, което нас ни интересува. И за правото на мир, ако можете да коментирате. Um... Да, благодаря. Е, е, ще ви спратя писмения отговор, колкото се може по-бързо. За нас това е много важен въпрос за човешки права и външна дейност, въпрос на доверие също така. За първ път е, имаме специфична процедура на ООН за доклада в Европейския съюз за положението в отделни държави членки. Така че искаме е, да видим доклада, за констатациите, за препоръките и е, ние работим за да получим отговор и ще споделим с вас е, доклада колкото може по-бързо. По е, правото на мир, положението не се е подобрило чувствително от последната година. Е, продължаваме да се основаваме на декларацията на ООН за правото на мир, да се признае правото на мир. Това е един от въпросите, които ние сме е, определили, за да работим по него. И надяваме се да можем конструктивно да участваме в дискусията, но въпрос е труден за нас е, е, ние е, виждаме, че има проблем с самото понятие право на мир. Председателката, благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви за предложената информация. Когато подготвяме посещението си. Ще се обърнем към вас за съвет. Последния път, когато се срещахме с председателя на сесията, той беше европеец. Виждам, че сега има два европейски члена в председателството и а, ние винаги се срещаме с председателя. Ще се опитаме да се срещнем и с Килай. Обикновено ние планираме и среща с самото гражданско общество, как те преценяват нещата и имаме две срещи с посланиците на Европейския съюз. И е, последния път е, беше интересно да чуем е, какво е мнението им за резолюциите на парламента. И след това е, след вашия брифинг трябва да преценим е, кого е, да поканим от дипломатическия корпус извън Европейския съюз. Хубаво е да ги свържем с нашите приоритети и инициативи за резолюции. И така, един по-общ въпрос. Миналата година с очудване видяхме, че няма напредък. Европейските посланици не взеха думата. Държавите членки взимаха думата. И а, това пропусната възможност ли е? Това е една пропусната възможност ли е? Thank you so much. Um, I'm happy to respond to this question. Maybe first still a word on the за да ви е, отговоря на въпроса. Първо, е, съвета за правата на човека. Е, пред, имаме представител на Габон. Ние търсим сътрудничество с него. Е, и през следващата седмици до март може би трябва да се назначат и специални представители и специални докладчици и е, препоръчваме ви да се срещнат с председателя на съвета по човешки права. Е, дали ние искаме да поканим и господин Лабринидис да участва в е, процеса, защото на общото събрание трябва да се изтъкне пред присъствието на специалния представител за правата на човека. И ние искаме да работим и с вас, защото парламента е, логично е, ще бъде поканен и ще вземе местото си. По въпроса за това кой се изказва и прочие, е, няма чувствителна промяна спрямо миналата година. обикновено това не се обсъжда и не се решава на съвета на за правата на човека. Всичко е въпрос на резолюция, и тогава се изказва представителя на Европейския съюз. Мисля, че няма промяна спрямо миналата година. Статуквото се запазва, но статуквото е от естество такова, че Европейския съюз е, говори, когато ръководителя на делегациите говори на съвета за правата на човека, е, но е, представителя на председателството на Европейския съюз играе важна роля но е, е, има много непреки диалози. Те са около 40 за марската сесия и е, ръководителите на делегациите правят е, официални изказвания, е, които са направени от постоянното председателство на съвета и държавите членки приеха два, съвет, два члена на съвета, така е, работим добре, има много близко сътрудничество между делегациите на Европейския съюз е, и е, темата и обикновено се споделя теглото. Дори е, сега имаме е, седем теми. Няма да можем да покрием всички по-широки въпроси. Има много работа, която се върши, е, за да може всички държави членки да допринесат за успеха на нашата работа. Имаме е, преговори с делегации на Европейския съюз, но при е, официалното изказване е, едва ли ще има промяна в близко бъдеще, но сега има и ясна видимост на Европейския съюз, на делегацията на Европейския съюз и тя се разглежда като основен партньор за всеки партньор от трета страна. И има е, рамка, по която трябва да работим. Благодаря, господин Тойман. И така можем да приключим е, тази точка от дневния ред. Е, може би на сесията в Страсбург трябва да се срещнем с делегацията и да има решение на председателския съвет също. И мисля, че така ще бъде добре и можем да обсъдим програмата и а, да окажем помощ на службата на Европейския съюз в Женева. През последните дни се работи по резолюцията, но имахме много полезна среща с е, посланиците. И така, сега е, пет минути почивка. Пет минути, е, защото може би вие ще се сказвате и последващия въпрос. Uh, и така, продължаваме с обмена на мнения относно резолюцията на съвета по правата на човека по приоритетите на Европейския съюз за 25-та сесия. Разбира се, господин Тойман е много трудно да се обсъди въпросът, защото вие не сте видели текста от много страници. Затова може би трябва да се спрем само на основните неща. Има ли е, депутат, е, който да иска е, да се скаже? Така. А, сега, систем, според системата ние изготвяме документа с представители на различните партии в Европейския парламент. Аз имам проекто документ и разбирам, е, че в проекто резолюцията има много дублирания е, по темите, които вие повдигнахте и въпросите за отделните страни, които подготвяте. Ние, надявам се, не сме забравили някоя страна. Ние е, подчертаваме е, колко е важна работата на е, съвета по на ОНЕ по човешки права. Е, всичко е описателно. Нови членове, нови страни членове. Съвета подчертава значението на пространството за гражданско общество и е, последния път, е, е, когато обсъждахме въпроса, той беше на най-низко ниво. Дори на сесията правителствата обсъдиха неправителствени организации, че не ги критикуват. И това им се случи. Имаме и много абзаци по положението в Сирия. Трябва да видим е, дали е, комисия, разследващата комисия на ООН ще добави нещо. Имаме глава и за Египет. За Саудитска Арабия. Имаме и абзац, е, който е поправен от специалния докладчик за Иран. Е, говорим за Тунис. Приветстваме участието на Палестина като е, член на служба на ОНЕ. Абзац за Бахрейн. позоваваме се е, на е, е, членов, на държавите членки на Европейския съюз от 2013 година за положението в Бахрейн. И приветстваме разширението е, на специалните представители за Хаити, Сомалия, Судан и Камбоджа. Също така по-съществени така, становища за Централно-Африканската република, Мали, Южен Судан. И доколкото си спомням, имаме и нов абзац за Еритрея. Е, до сега не бяхме изтъквали положението в Еритрея, но ние много добре знаем, е, че има стотици бежанци, е, които напускат страната. Това са основно млади хора. И разбираме, че за първ път има докладчик от специал... доклад от специалния докладчик през юни е, Демократична република Конго. Е, Народна република Корея, Шри-Ланка, Бирма. Абзац за нарушението на правата на човека в Русия. Беларус. Е, и тема правата на децата, правото на жилища. Основно се спираме на положението на ромите в държави членки на Европейския съюз, е, правата, свободата на вероисповеданията, е, основни насоки на ООН е, за предприемачеството и правата на човека. And, uh, Имаме абзац е, е, за нарушение на правата на ЛГПД, е, смъртното наказание. А също така абзац за човешките права и спорта. Имаше резолюция от септември 2013 година. а приветстваме и е, така наречения ре ангажимент на Израел е, с е, съвета за правата на човека. А също така въпроса за универсалния периодичен преглед по, по специални процедури ние насърчаваме сътрудничеството по, специфичните, по спешните процедури, изтъкнали сме и финансирането и, разбира се, всяка година с върховния представител и специалния докладчик ние искаме да има представителство на най-високо ниво. Последният е заявил, че ще присъства. Е, това е горе-долу 65 абзаца аз е, бях е, приятно изненадана. И посланиците на Европейския съюз са прочели документа, те ще работят с нас по преценките ни за развитието е, и за промените. Кой иска да се изкаже? Най-мандрикине. Благодаря, госпожо председател. От името на Народната партия, първо да, ние разбираме, че това е първи проект, така че е, всяка група ще направи своя принос. Доколкото знам, е, следващата седмица е, има среща на депутати от различните партии в Европейския парламент, които се занимават с тази резолюция. И е, Народната партия ще предложи устни изменения. А, сега, вие казахте, че има 65 параграфа. Според мен резолюцията е много дълга. Може би трябва да я посъкратим. Има и е, е, точки, които са проблем, вероятно, за Народната партия, но е, предложенията ще постъпят в последствие. Председателката благодаря Вероник Декайзер. Благодаря, госпожо председател. Нашата група и аз се запознахме с тази проекторезолюция, която е на добра структура, добра, добре организирана и го харесваме. Ясно, е, всичко е ясно. Разбира се, при първото изчитане има някои пасажи, които ни се иска да поскъсим, други да по допълним. Може би има някои теми, по които имаме желание да поставим ударението, както вече другата седмица ще, се говорим, ще говорим с колегата по този въпрос. Идеята да се видим в среда е добра. Мисля, че е, като всъщност е, виждам три неща, които аз лично бих е, преразгледала, някои тематични аспекти, може би, които трябва да бъдат подчертани, въпроса за правата на децата. Мисля, че аз бих поставил ударение по-скоро върху това, като разбира се, цитирам някои страни, някои доклади, които говорят за измъчване на деца. И когато говорим за Сирия и за измъчването в Сирия и така нататък и в други страни, също може би ще трябва това нещо да се види от по-скоро тематична гледна точка. И друго, госпожо председател, вие вчера бяхте тук и говорихте по този въпрос. Това е проблемът развитието и правата на човека. Това е една обща тема и тук не се говори за това. Може би ще трябва да се разгледа малко повече, да се постави ударението върху отношенията между корупция и права на човека. Това е една тема, която ми се иска да бъде подчертана отново. Има освен това един параграф относно спорт и правата на човека. Може би тази тема трябва да се развие малко повече. Всеки път се говори за това, нали? особено когато имахме с... Когато говорим за Сочи, гледахме по Евровизия, беше поставен въпроса с Катар. И, и трябва просто да намерим нашето място в тази тематика. Това е изключително важна тема. Това са няколко дребни забележки, разбира се. През седмицата, следващата седмица ще изчистим тези въпроси. Благодаря. Thank you. No. Благодаря ви. Мисля, че пропуснахме да поставим един въпрос – Дано да можем да го включим. Доклада на специалния представител на ООН е, за извънсъдебни убийства по негово искане е, за политиката на държавите членки. Господин Тойрман, не знам дали можем да включим въпроса в дневния ред, защото в доклада си той настоява за политика по този въпрос. И сега отново прегледах проекта. По, понякога се е, споменава за човешки права, но не, е, но, но, но не специално, но не експлицитно. Може би трябва да има специален параграф за това. За Русия, мисля, че е малко тънко не се е, говори е, за липсата на независимост на съдебната система. И по въпроса за спорт и правата на човека, в миналото го нямаше това. Така че трябва да видим в каква, как ще го формулираме точно. Сега като чета проекта, виждам, че е имало резолюция прията през септември. Не знам съдържанието на резолюцията. Обаче има ли план какъв, каква е целта на дебата в съвета по правата на човека по този въпрос? Да, разбира се, много е дълго. Да, трябва да видим. Ако е прекалено описателно, може би да го съкратим. Да се види има ли някакво политическо искане. Благодаря. Вероник? Госпожо председател, като говорите за спорта, все пак трябва да решим малко по принцип за игрите. За това трябва да се говори, защото като погледнем проблема, който имаше в Казахстан около Евровизията, не ставаше дума само за спорта, така че самата организация на манифеста, такива мероприятия в световен мащаб, това е интересно да се Види, не трябва да се ограничаваме само до Формула 1 или до определен вид спорт. Става дума по-скоро за всички мероприятия, които водят до много пари, за които много се говори. Трябва да се реши въпроса. Малко. Благодаря. So, and, uh, also I forgot to say... Забравих също да опомена, че това, което чухме, е, можем да го поемем като специален акцент върху активистите за човешките права. Малко да доразработим тази тема. Господин Тойерман, ако започна с човешките права и спорта – тази тема се появи през заседанието през септември по инициатива на групи страни, включително Руската федерация, с оглед на Олимпийските игри. Има и предложена резолюция също въдена от Руската федерация за Общото събрание. Сега преговорите е, по тази резолюция мога да кажа, че бяха интересни. Искахме достатъчно силно да изпро... използваме формулировката за борба с дискриминация, по всякакви видове дискриминация, включително е, за срещу дискриминация по социална, е, сексуална ориентация, главно с оглед на Олимпиадата. Имаше и други елементи, разбира се, за човешките права, за расизъм и свързан с африканските страни, расизъм и спорт. Също това, което се случва на футболните стадиони, доста се дискутираха. Т.е. имаше различни насоки на дискусиите, но през септември главно ориентацията беше свързана с Олимпийските игри. И интересното беше, че е, за нас това бе възможност в Женева и в Нью Йорк да поставим тези проблеми на двустранна основа. Проблеми за политиката, законодателството, свързани с социалната ориентация. Трудни, но важни е, дискусии. Специалният докладчик за незаконните или извънсъдебни убийства Целият този е, въпрос е, и законовата рамка за антитерористична денност в, е, в момента още не се разработва конкретна политика за използване на безпилотни летателни апарати, но се подчертава, че е важно да има специална процедура – ще продължим с обсъждането на темата. А във вашата проекторезолюция, ако мога да коментирам, едно нещо, което не бе коментирано е Египет. Аз не го коментирах, ако мога да кажа няколко думи. Имаме известни е, резерви. Представителя по човешките права е на посещение в Египет ще ни говори на работната група утре по въпроса и в заключенията на съвета за външни работи от понеделник се изказва голямо безпокойство за влушаващата се положение в е, Египет господин Ламбардини е коментирал това на двустранна основа. Ние също дискутираме с партньорите как да, да процедираме положението там. Ще го вкараме, разбира се, в дневния ред. Трябва. Има обаче още какво да се прави, защото Египет не сътрудничи с съвета по човешки права и е, остава си проблема с това да се отвори регионален офис там. Е, сега въпросът е да се предостави помощ за разследване на това какво се е случило в август миналата година. Също ще се възползваме от предстоящата сесия, за да поставим въпроса. И накрая Еритрея, пълно подкрепа, разбира се. Е, мандата на специалния представител приключва през юни. И ние сме много загрижени. Говорите и за бежанците. Human Rights Watch има доклад, който показва не само какво се случва в страната, но и какви са последиците за хората, които се опитват да я напуснат. Така че положението там напълно заслужава внимание. Председателката, благодаря. Сега ще има заседание на групата за обсъждане на тази резолюция на 11 и е, втората пленарно заседание през феврари ще внесем в пленарна зала. Благодаря господин Тойерман, че бяхте при нас и толкова големи подробности успяхме да дискутираме. Ще е, ви докладвам е, също на дали, е, за е, основните резолюци... решения и как те ще се отнесат, как се отнасят към нашата работа. Доколкото разбирам, вие оставате и за следващата точка. Това е идеално. Размяна на мнение относно критериите за защита на правата на човека при износ на оръжие. Следващата точка. И тук е, е господин Легран. В момента ще прекъснем заседанието, за да изчакаме още един гост. Госпожа Дегрув е тук и я каня да дойде при нас. So, then, um, we can continue. И така, нека да продължим е, с, с е, умена на мнения е, по правата на човека като критерий при износа на оръжие. Радвам се, че има представител на Корама, също така и представителя на работната група на съвета по правата на човека. На е, ние искаме да е, свържем всички взаимно свързани въпроси, нарушение на правата на човека и износа на оръжие. Съжалявам, е, че не можахме да направим съвместна сесия с, с Комисията по граждански свободи. През юли 2013 година приехме резолюция по преразглеждането на общата позиция от 2008 година и е, сега в Страсбург, е, както казах в началото в е, съобщението на председателя, ние имаме иск изключителните права на Европейския съюз по износа на човешки права, е, на оръжие и човешки права. Е, ние е, говорим за критерии правата на човека при износа на оръжие и да има унифицирана защита на този критерий, спазване на този критерий. В умена на мнение днес ние искаме да направим парламентарен контрол върху ефективното прилагане на общите процедури и е, международно признатите национални и международни стандарти, а също така е, и да има система за прозрачен контрол. Ние знаем, е, че в плана за действие на Европейския съюз за правата на човека има специфични дейности, е, търговията да се извършва така, че да се улесняват правата на човека, по-специфично като солидни критерии за правата на човека да бъдат включени в всяко международно споразумение за търговия с оръжие. Така че отново изразявам е, е, е, своето задоволство, това, че вие двамата сте тук. Очакваме ползотворна дискусия. Ще започнем с изказването на господин Жером Легран, който е представител на съвета по правата на човека, после господин Тойерман и госпожа Меланиде Грух, която е научен сътрудник в групата за изследване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 Има и програми за сътрудничество, прияти миналия декември и в заключение мога да кажа, че нашият крайна цел е да се ограничи нерегулираното и безотговорно, е, безотговорен износ на оръжие в е, нарушение на международните е, закони за права на човека решенията за предоставяне на разрешителни за износ на оръжие трябва да бъдат е, видими за всички заинтересувани страни, за да могат правителствата да отговарят за своите решения. В такъв смисъл прозрачността е изключително важна за нас и ние изготвяме годишни доклади. Тук спирам. Господин Логран, благодаря. Господин Торман. Благодаря. За мен е удоволствие да се изкажа и по тази точка, но още по-голямо удоволствие за мен да допълня казаното от колегата от външната служба. Виждам, че Виенам Летон и тук също и можем да проведем дискусии с него. Е, когато говорим за контрол върху износа на е, оръжие, е, ние трябва да работим и с работната група по износ на конвенционални оръжия. Т.е. трябва да има представители на столиците, защото е, те отговарят за прилагането на е, общата процедура по тази материя. А сега те отговарят и е, за текущия преглед, който са решили да се направи по общата позиция. Разбира се, има силен изразен интерес. Е, човешките права са толкова важен елемент е, в е, общото решение, по общата процедура. А, в, когато аз бях директор по човешките права в държава членка, посветих много време на този въпрос заедно с е, е, колеги. И е, тук имаме обща позиция, но националното законодателство е много важно и и когато се прилага позицията, трябва да се има предвид и националната позиция. Винаги е, има жив интерес, е, работата ни се следи отблизо, е, както за износ на оръжие, е, така и е, по договора за износ на оръжие. Аз се спомням, че амнисти казаха, че е, договора за износ на оръжие е изключително важен и ние трябва да участваме в работата. Сега, когато се разработваше плана за действие за човешки права и демокрация, се каза, че всички външни аспекти трябва да бъдат включени, включително износа на оръжие. И е, беше предвидено едно действие, е, при настоящия преглед е, на общата позиция на съвета. Сега, когато трябва е, да се види каква какво е прилагането на съвета по човешките права през октомври 2013 година се направи преглед на прилагането на общата позиция ние искаме да има по-голяма конвергенция при лицензите на държавите членки за износ на оръжие, а също така да се предотвратява износ на оръжие, което може да вреди, но също така и настоящата обща позиция трябва да се разшири и да бъде солидна основа за контрол на износа на оръжие. Така че трябва да видим е, как можем да допринесем към прегледа на общата позиция и е, е, какви стъпки да се направят е, за нейното прилагане. Е, е, това беше ключови елемент. Дискусиите бяха оживени в Кохом. Както казах, много колеги имат личен опит много от тях са участвали лично в процеса. В Кохом обсъждахме как можем да предпишем правата на човека да бъдат включени в взимането на решения от страна на министрите на външните работи. Ние не можем нищо да предпишем обаче, не може да има някакви постоянни разпоредби, но се заяви, че е, те трябва да бъдат включени в процеса на взимане на решения. И е, това доведе до ситуации, при които Кохом е, направи предложения и те бяха направени е, в работната група и някои от предложенията бяха приети в рамките на съществуващите разпоредби за това как да се работи по този въпрос. Говорихме за оценка на положението на правата на човека в дадена страна, но и по-обща оценка не, като е, цяло ние смятаме, че трябва да се има предвид и нови събития в трети страни, стратегия за отделна страна, да има цялостен анализ на положението в страната, е, това са поверителни документи и понякога те могат да бъдат атакувани съдебно от потенциален износител. И е, това е оценка, която се прави възоснова на наличната информация. Имаме предвид и други източници. Искаме да сме сигурни, че ще използваме тези източници и тези, които взимат решения по износа на оръжие, трябва да използват тези нови инструменти. И още нещо, което беше споменато, имаше идея за следващото заседание на КОХОМ, как да се подкрепят отделните страни, когато трябва да решават за страни, когато нещата се променят или са в развитие. Е, ние е, наблюдаваме, ако положението се влушава и как да има е, по-активен обмен на мнения. И когато положението се променя, как да го оценим. И препоръката, която е много полезна при настоящата система за работа, да се предвиди, че ако има възможност за среща на КОХОМ, е, всяка държава членка със специфична ситуация трябва да се обсъди възоснова на конкретни случаи и така, че ако има някаква безпокойство за правата на човека, е, дали трябва да се отнемят е, разрешения за износ на оръжие. Това са някои от е, нещата, от стъпките, които искаме да направим в плана за действие. Вече казах, държавите членки трябва да използват тези нови възможности. Има нещо, за което се надяваме да може да бъде изпитано на практика процес. Благодаря ви. Госпожа Мелани Груф, е, която е научен работник в областта на износа на оръжие. Дами и господа, за мен е истинско удоволствие да бъда с вас. Аз съм е, правист, специализиран в международно право и по-специално е, по човешките права. Ще говоря, може би, 12 минути или малко повече и се надявам, че ще привлека вашето внимание върху критериите относно човешките права, критерии, които държавите членки на Европейския съюз трябва да държат е, да, да, за които да държат сметка преди да дават, е, издават лиценз за износ на оръжия. Днес, когато се правят проучвания в тази област, гледа точка на човешките права, много интересни резултати се установяват, защото от десетина години европейски оръжия са използвани за нарушаване на човешките права в много страни. През 2008 година, например, Белгийската армия достави на Бахрейн 50 блиндирани автомобила и в контекста на това, което се нарича арабската пролет, тези коли са били използвани за репресиране на мирни манифестации. Това доказва колко е опасно да се доставят оръжия и оборудване на авторитарни режими. Огромни количества оръжия бяха продадени също на други а, диктатори. И като преди години, например, Кадафи беше идентифицирал 20 на крале, африкански крале и беше, ги беше поканил в Либия, за да те да го произнесат за краля на кралете. А днес репресията в Либия е действителност. И въпреки, че европейските и европейските държави продължават да изнасят оръжие към Либия. Това е един чудесен пример за натрупване на оръжие, защото е, огромното количество оръжие, които се намират в Ливия, е просто смайващо. И да се доставят оръжие на нестабилни режими е нещо, от което очевидно не сме извлекли необходимите полуки. Въз беше изготвен списък на страни, където човешките права са застрашени. И независимо от това, Обединеното кралство продължи да разрешава износ на оръжие към доста много страни от този списък. И според Сефер World, асоциацията, е, износа на някои оръжия не са такъв проблем, но, например, в Египет, Шри-Ланка, Либия и други страни, наистина износа на оръжие е много сериозен проблем по гледна точка на човешките права. На второ място, критериите, свързани с човешките права и е, износа на оръжие, са изключително важни, тъй като ние установихме случаи, при които масивно прехвърляне на оръжие бях, беше извършено към държави, където въоръжени групи нарушават човешка, е, международното право систематично. Такъв е примера с е, е, оръжията, които се прехвърлят към Саудитска Арабия или някои други страни, като Катар. Тези две страни съвсем активно въоръжават е, групи от опозицията в сирийския конфликт. Разбира се, е, режимът на Башар Еласад всъщност беше обвинен, че извършва звестно, но сега има и доказателства, че много въоръжени групи от опозицията също са нарушавали човешките права, и точно мащабно в тази война. Саудитска Арабия е първият получател на, на европейски оръжия през 2012 година там е имало 9% от лицензите за износ от Европейския съюз и Саудитска Арабия, е един от основните доставчици на оръжия за сирийската опозиция, която днес е разделена с силно чувствително повишаване на продажбите на оръжие през 2013 година. Разбира се, износителките, държавите износителки казват, че забраната за препродажба на оръжие което е залегнал, това е клауза залегнала в много от е, договорите, казва, че се гарантира, че оръжията не стига до сирийска територия, но не се получава точно така. Това нещо трябва да го знаят всички държави членки на Европейския съюз. И аз като прависка по международно право искам да обясня защо прехвърлянето на оръжие към държави, които участват пряко или непряко в нарушаване на човешките права, тези продажби са проблем от международното право и могат да доведат до международна отговорност на конкретни държави членки от Европейския съюз. Продажбата е, се определя от е, европейското право, също и международното право и правата на човека. И международното право относно използването на силата. От е, гледна точка на Европейския съюз трябва да се различат много аспекти, когато една държава членка трябва да изнася страни към трети страни. Оръжие към трети страни, прощавайте. Общата позиция от 2008 година, която беше упомената относно износа на военни технологии и оборудване, тази позиция е основна. Това е един за правно задължителен обвързващ документ, който призвава, призовава държавите членки да оценяват кандидатурите за продажба на оръжие по няколко критерия. И ако се чете добре тази позиция, може да се заключи, че една държава членка от Европейския съюз не може да изнася трябва да отказва лицензи за износ за военно-техническо оборудване и е, технологии, ако държавата, която получава тези пари, е проблематична. Ако първо това не отговаря на международните задължения и е, ангажиментите на тази държава и второ, че е доказано, че съществува риск оръжията да бъдат използвани за вътрешна депресия и трето, ако съществува риск тези оръжия да бъдат използвани за нарушаване на международното право и на човешките права. Четвърто, ако това може да продължи, да способства за продължаването на една война. И пето, ако това може да застрашава мира и сигурността и стабилността в региона. Разбира се, често се казва, че общата позиция не е много конкретна и ясна и че може да се тълкува доста широко и всеки може да го толкова едва ли не както си иска. Но независимо от това, приложението, адекватното приложение на правилата за тълкуване от страна на Международния съд е, доказва, че е забранено да се изнасят оръжия, ако е, тази продажба доведе до един от пете риска, за които говорих току-що. И това е именно нации иска да избегнат. Освен това, освен европейското право, законността на продажбата е подчинена на международното право, е, правата на човека, международното право относно използването силата и други. И тъй като а, тук а, е, говорим за правата на човешките същества, аз няма да се простирам по другите видове право. Просто ще е, обясня основните принципи. Мисля, че за 5 минути ще успея. Ако ние разгледаме задълженията на една държава и, него, и задълженията на държавата в областта на международното право, трябва да се прави разграничаване между спазването, задължението да се спазва това и задължението да се наложи спазването първо, човешкото, международното право задължава участниците на, в един конфликт с определени е, задължения. Например, както в е, случая с Сирия, тази държава трябва да спазва правилата, които се прилагат в е, международното право. Но това е валидно също и за европейските държави. Международното право води до задължение дори в страните, които не са страна които не участват пряко в конфликта. И това задължение на трети страни, които не се участват в, а, в конфликта, е част от задълженията по Женевските договори. И другите а, страни се задължават да спазват и да налагат спазването на а, международното право налагане на спазването означава, че една държава трябва да се въздържа да помага и да подкрепя нарушенията на човешките права и на международното право, което означава, че ако една държава има намерение да доставя пряко или непряко, както е случай в Сирия, военна помощ, тази държава трябва да провери дали оръжията не се използват за извършване на, на нарушения на човешкото право. Например, убиване на цивилни на, граждани, е, извънсъдебни, е, изпълняване на извънсъдебни присъди и така нататък. И държавите членки, ако, си да, ако становят някакъв риск, примерно продажба към Саудитска Арабия, тези държави трябва да откажат продажбата, ако има опасност от нарушаване на човешките права. Държавите трябва да спазват и да налагат спазването на човешките права. Разбира се, из, извън териториалното приложение на човешките права е нещо, което се развива непрекъснато, но държавите нямат право да продават оръжие, ако съществува риск тези оръжия да бъдат използвани за нарушаване на човешките права в чужбина. И накрая, моя правен анализ ще се спре до тук, член 16 от Комисията Международно право и членове от е, Международната конвенция казват, че ако една държава подкрепя друга държава за извършването на актове, които противоречат с международното право, държавата, която я помага, също носи отговорност може да бъде подведена под отговорност, което означава, че някои е, страни от Европейския съюз могат да бъдат подведени под отговорност за някои дейности, извършени в чужбина. С други думи, и накратко, не трябва да се улеснява, да се подпомага или подкрепят е, нарушенията на човешките права в чужбина, държавите членки от Европейския съюз не могат да не знаят какви са рисковете, които, до които води продажбата от тяхна страна оръжие. Държавите членки трябва да прилагат правата на, да прилагат международното право, когато раздават лицензии за износ. Тези държави членки трябва да проявяват повече прозрачност, защото е, предприятията за износ на оръжие към някои страни, Египет, Шриланка или други, където човешките права са застрашени, трябва да бъдат много внимателни. Държавите членки правителствата трябва да уведомят своите парламенти за това, кои ще бъдат крайните потребители на тези оръжия, какво е използването, което се предвижда за тези оръжия, защо правителствата смятат, че може да се разреши износа на тези оръжия. Благодаря, госпожо Токро. Мадам Декайзер. Благодаря, госпожо председател. Аз трябва да ви напусна на обед, затова ще съм доволна, че мога да кажа две-три думи. Много оцених, високо оцених изказаните, които бяха направени, по-специално сериозната крачка напред, която съставлява този договор за оръжията от 2013 година месец април. Първият въпрос, който разбира се идва и се появява, да, но кой е подписал този договор и кога, кога ще бъде ратифициран въпросния договор от различните страни. Докато вие дискутирахте, аз погледнах малко картата, географската карта на подписалите и евентуалните ратификации. И е вярно, че нещата са ясни. Да кажем, че това е западният западния лагер, който е подписал този договор. Ако погледнете на изток, ще видите, че има много страни, които се въздържат или които категорично отказват. С други думи, в е, конфликта, за който говорихме надълго с Мелани Люгро, аз напълно съм съгласна с нея, естествено. Лицензиите за износ, които ние може да даваме за Катар или Саудитска Арабия и така нататък, в крайна сметка оръжията ще отидат в Сирия или в ръце, които са които не могат да бъдат контролирани, но големите доставчици на оръжие от Европа дори не са подписали този договор. Тъй, че как, как виждате нещата да продължат естествено, сериозни проблеми възникват. Ние може да бъдем и доволни, вярно е, но от друга страна може да кажем, че в крайна сметка само една малка, една част от света ни следва и, и намирам, че това е наистина голяма крачка напред, но в, при големите войни, които познаваме днес, това ще ни доведе е, е, нас, Европейския съюз, да, да, да вървим напред, но не задължително и другите да ни следват. Благодаря, Вероник. Аз ще продължа в е, този дух. Съжалявам, че пропуснах първоначалните уводни думи. Има европейска позиция от 2008, приятен договор за търговията с оръжие на ниво на ООН. И тук се споменаха Сирия, Северна Корея и така нататък, но примерно се счита, че Индия е, не ратифицира договора, е един от много големите износители, Русия също. Така че това е сериозен проблем. доколкото разбирам от дебатите в Конгреса, има изгледи и дори и щатите да не го ратифицират. Не, не са. Коментари без микрофон има в залата. А, така, когато е, кажем подписал, аз всъщност имах предвид ратифицирал, там дойде е, недоразумението. Подписали са, но не са ратифицирали. Та, първо, първото предизвикателство е да е, упражним натиск върху партньорите да ратифицират договора. Второ, когато вече има една сериозна инерция за този е, договор, е, тогава трябва страните, които не са готови да го ратифицират, да не получават възможност да внасят оръжия. Сирия, Иран, Семерна Корея могат да бъдат изключени от търговията за оръжие и е, можем да се опитаме, примерно, да се съберат над 50 подписа за да влезе в е, сила договора и да видим тогава как е, е, ще се развият нещата. По отношение на конвенцията, тя е по-напред от договор за търговия с оръжие, много добър документ. Там обаче се изреждат критерии, но не мисля, че нещо повече може да се направи. Необходимо е да търсиме и повече прозрачност в целия процес. Общата позиция е, също е, се твърди, че не бива да се оповестяват отказа от предоставяне на разрешителни. Не знам защо това е проблема, но в края на кращата ние не знаем на кого се отказват подобни разрешителни и е добре да има повече прозрачност. Също така говори се, но не знаем конкретно е, какво е одобрено за всяка конкретна страна. Смятам, че и в това отношение може да има повече прозрачност. Thank you. So I have also some. Благодаря. Аз също имам няколко въпроса. Миналата седмица приехме резолюция в съвета и там социалистите, зелените, обединената левица направиха препоръки, но не успяхме да ги вкараме в резолюцията. Считахме, че е много важно и полезно да има независима група експерти, за предоставяне на съвети за а, прилагането на критериите от конвенцията, както и да се изготви списък от трети страни, към които трябва да бъдем особено бдителни, когато става дума за разрешителни за износ. Интересно е да чуем от работната група по правата за човека какъв е вашето мнение за това дали да се създаде такава експертна група. В резолюцията и за общата позиция и преразглеждането на общата позиция искаме да има публично е, достъпен е, списък с информация къде се изнасят оръжия, кои, кои страни ги, в кои страни се е, изнасят и кои от тези страни не спазват критериите на конвенцията. Чухме тук от е, госпожа Дегрув, че става дума за Либия, например, и доклада от 2011 на работната група се казва, че след промените след арабската пролет са предоставени лицензии за износ на оръжие в Египет от страни членки от, на стойност 300 а, милиона евро като виждаме какво се случва в страната, обсъждате ли полуки, че подобно нещо не следва да се повтаря? Мисля, че това са за сега моите въпроси. Нека сега да започнем в друг ред. Госпожа Дегров, давам ви на вас възможността да започнете с отговорите. Няма да отговаря на всички въпроси. Напълно съм съгласна, че е необходимо да има повече прозрачност. Мисля, че просто няма отчетност, няма отговорност на страна на правителствата в Европейския съюз и по света. И съответните парламенти в страните членки трябва да имат възможността поне да проверяват дали е, правилно се тълкуват е, задълженията е, по силата на международното и европейското законодателство в това отношение. Това е едно. Второ, харесва ми предложението да се забрани износа на оръжие в страни, които отказват да подпишат договор за търговия с оръжие може би ще е по-ефективно да се каже, че страните, които отказват да подпишат договора, трябва да бъдат в списъка на забранените за износ страни. Мисля, че това е което мога да коментирам. Благодаря, господин Торман. Благодаря. Имаше доста много въпроси. Няколко все пак забележки в светлината на дискусиите, които проведохме по този процес. Всички сме съгласни, освен това беше и решението, което взе съвета. Общата позиция е сама по себе си един добър текст, но въпросът, който възниква е за самото приложение. В рамките на ревизията помислихме за по-добро въздействие на приложението, за насоките, за които стана дума, говоря, беше говорено за различните критерии, критерии 7 по-специално и как всичко това да бъде засилено и укрепено и как да се съоръжим с по-добри инструменти в рамките на оценката и така нататък. И в нашите диску... по време на нашите дискусии ние решихме, че може да се изготви един списък на страни, които предизвикват проблеми. Но след това вече тази идея беше изключена по ред причини, защото вярно е, че от една страна имаме страни, но когато държава членка е, говори за износ, е, тук е, става дума за някакъв специфичен бенефициент. И знаем, че с някои страни няма проблеми да се изнася. Но към други страни, да кажем за полицията, която може да има проблем с някои части от полицията, но е други. Така че за някои страни трябва нещата много внимателно да се проучат, кой е получател на оръжията. Така че идеята на списък страни не беше много добра, не, не водеше до положителни резултати. Ние приехме идеята, по принцип. Ако имаме някаква ситуация, която се променя в една страна, там не е сложно да се извърши оценка, защото може да се прилагат някакви схеми, да се проследява ситуацията до средство, но истинското предизвикателство е когато нещата в една страна се променят. В двете посоки дори. Изчитаме, че тогава е много важно да разполагаме с механизми за обмен на информация на, ран, на, на ранен етап да се провеждат консултации, защото всички страни се питат какво правят другите. Така че ние е, приехме идеята за редовен обмен на информация по различните тенденции, особено когато има някаква ситуация, която се влушава, която би позволила да, да, да, да произведе определена информация, на база на която да преценим как да реагираме. А, например, в съвета така беше постъпен още преди арабската пролет. Въпросът с блиндираните автомобили, БТР-ите, както вие споменахте за Бахрейн, това нещо доведе до дебати в различни страни. По някой път общата позиция се проверява по-задълбочено. И това, което мога да кажа, за групата независими експерти е, че основната идея е следната. Ние имаме обща позиция, която е задължителна за държавите членки, но решението в крайна сметка принадлежи на евро... държавите членки, не на Европейския съюз. Не, не Европейския съюз трябва да взема отношение. Всъщност, този корум е по-скоро една платформа за обмен на информация, ако мога така да го е, определя по този начин, ако някой не знае какво е кохом, а, така може да допринесем, но не може да имаме някаква експертна група, независима експертна група на европейско равнище, която да работи в всички страни, но може да работим в крайна сметка по идеята да не се е, изнася към страни, които не са ратифицирали договор. По-добре нещата да бъдат обърнати обратно и да кажем, че всъщност тези, които не са ратифицирали договора, са проблематични износители. В рамките на една, един подробен анализ е, може да се в една страна може да се окаже, че има бенефициенти, които да са допустими, приемливи. Тъй, че много е сложно. Що се отнася до прозрачността, това, което мога да кажа е, че e Добре разбираме, че има нужда от повече прозрачност, но ако сравните дейностите на Европейския съюз с дейности на други, вие разполагате с пълната информация. В наръчника на потребителя има възможност да осигурим прозрачност. Може да се проверяват и сметките. Не трябва все пак да се подценява и настоящото равнище на прозрачност. Благодаря. Благодаря господин Тойермен, господин Легран. Благодаря. Напълно съм съгласен с това, което казаха до тук колегите. Естествено, не става дума да намаряваме, да скриеме нашата отговорност в рамките на КОХОМ, но това, което колегите казаха, мисля, че е съвсем ясно. Ние сме в ръцете на държавите членки, въпреки че, разбира се, винаги може да направим предложения по конкретни въпроси. Може да търсим всички възможности за консенсус по отношение на прозрачността, обмена на информация и така нататък. Това, което каза господин Дегрип е също много интересно. Националните парламенти са призвани да е, упражнат някой натиск върху, особено национално родище, за да информират населението по въпроси, тези въпроси и в Европейския съюз, когато държавите членки се събират установяваме, че нещата все пак се развиват положително. Що се отнася до е, прозрачността, тук имам един доклад, но трябва да се признае, че може би този доклад съдържа много интересни информации относно отказването за отпускане на лицензи за износ тук може да се запознаете с критериите, на основата на които се отказва някакво разрешение. По, не толкова по държави членки, колкото по държави и получателки. И като става дума за прозрачността, може би дори има повече от това, което може да си представите. Огромна работа е извършена и се извършва всяка година. А по, по отношение на договора бих казал, че не сме скръстили ръце. Договорът беше подписан, работата още не е приключила и Европейския съюз трябва да играе активна роля и одобрението на парламента, разбира се, е много положителен елемент в този това отношение, тъй като вече много държави членки ратифицираха договора и нещата вече стават горе-долу ясни ще видим в рамките на КОХОМ как може да представим Европейския съюз като един блок. Може би не всички държави членки съвместно, но в рамките на определено специфично мероприятие може да покажем, че Европейския съюз е авангардна група, която играе съответната роля. И така това да се представи пред обществ... световната общественост нашата дейност ни позволява да визираме нашите партньори. Някои страни по-лесно биват убеждавани от други, но е важно да се постави ударението върху страните, които носят повече отговорност поради техния статут на вносител или износител. По време на всички двустранни, многостранни разговори с нашите партньори ние винаги поставяме този въпрос и искам да кажа, че вземане на мерки да не се внася или изнася може би това е последна мярка. Първото нещо, което трябва да направим е да убедим тези страни. Да се запознаем с докладите, които ние получаваме от нашите делегации, отчети, които касаят от ситуацията на някои страни, между които някои сериозни страни, като Китай, например. Китай, доколкото разбираме, е готов да подпише този договор за търговията с оръжие, но да се пречи на тези страни да получат оръжие, това е крайен инструмент, крайна мярка. И ще дам думата на колегата, евентуално да добави, който председателства Кохом, да каже нещо за предложението, което беше направено за е, експертите. Пьер Арно, искате ли нещо да кажете по този въпрос? Не. Добре. И, аз ще приключа до тук. Благодаря. Мисля, че можем да приключим дебата. Ако мога да направя няколко бележки, аз съм от Германия. Ние увеличихме износа си на оръжие много съществено. И преди ние не можехме да изнасяме в страни, където има нарушения на човешки права но сега се казва, че трябва да изнасяме, можем, да можем да изнасяме оръжия там, където са засегнати нашите стратегически интереси. За съжаление, интересно е, разбира се, че винаги е, има изискване националните парламент да получава списъка за всички разрешения за износ на оръжие. Тоест има пълна прозрачност, не е да не се знаят какво се случва в отделни страни, но за съжаление това предложение е, да се уведомява парламента не можа да стане закон. Много е важно действително да има обмян на практики и опит. Ние имаме а, така, случай в Германия, един от износителите на а, Калашников а, и примерно, когато говорим за разликата между износ за полицията или за армията. Ние имаме един добър немски продукт автомат, който се изнася в Мексико. И сега компанията е обект на разследване и немският е, съд се произнесе, че не може да се изнесе оръжието. Е, тази компания не е следвало да го изнася на съответните клиенти. Така че в такъв смисъл има е, много обемна демо... документация по един подобен казус за Саудитска Арабия. Ще видим докъде ще стигнем, ще видим докъде парламента ще може да е, постигне споразумение по темата с Саудитска Арабия. Някои политически групи искаха да има параграф заради това, че оттам е, оръжията биват препратени в е, зони на конфликт. За сега още се работи по компромиса, така че трябва да видим колко, е политическата, колко силна е политическата воля на парламента да отчете и последиците от е, износа на оръжие. Благодаря е, за дискусията. Надяваме се, че и в бъдеще ще можем да продължим. Ние получихме и Нобелова награда за мир, което ни дава и допълнителни стимули да се ангажираме, включително и в това да не изнасяме повече оръжие. Благодаря. Ще приключим малко по-рано. В 3 часа продължаваме.